публичен достъп до документи. Давам думата на докладчика за 4 минути. Uh, Благодаря, господин председател. Радвам се, че имаме възможност да направим кратък обмен на мнения по прозрачността. Бих искал да започна с цитат от един от най-любимите ми сериали, министър-председателя, където казват на министър-председателя. О, какво правителство, господин председател? Свобода на а, словото. Това означава, че на медиите трябва да кажем това, което те така или иначе могат да научат по друг път. Това е и отношението на европейските институции днес. Колеги, всички знаем, че доверието на гражданите а, зависи от това. Важен е момента. Сега е момента, в който европейските институции могат да станат по-прозрачни. Сега е момента, в който можем да укрепим доверието на гражданите. Затова е спешно да имаме култура на прозрачността. Преди половин век процеса на европейска интеграция се водеше от дипломати и служители, които вършиха чудесна работа. Но това е минало. Дипломатите а, спазват принципите на поверителност. Те не могат да работят при прозрачност. Днес сме в политически съюз, в Европа на гражданите. Това означава, че прозрачността е ключов елемент от нашата работа. Преди да навляза в подробности по доклада, който бе прият от комисията Либе и който ще бъде гласуван утре, позволете ми да кажа няколко думи по альтернативното предложение за резолюция на НП. То ме изненадва, защото то като че ли не засилва прозрачността, а я намалява. Изненадващо е, защото членове на НП също се стремят към отвореност и прозрачност. Но има много националности, които водят напред процеса на увеличаване на прозрачността в Европейския съюз. И ако не се лъжа в съображение С на резолюцията на ЕНП, като че ли не се изразява високо мнение за интелигентността на гражданите. Тук пише, процеса на законодателстване е много сложен. И има много подготвителна работа, има много поверителни документи, които са от важно значение за законодателния процес, което означава, вие гражданите не се притеснявайте, ние всичко ще решим при закрити врата. И тук отново цитирам сериала Министър-председателя, където се казва следното. Ома да, гражданите в демократичното общество имат правото да знаят. И на това се отговаря. Не, те имат право да са невежи. Знанието означава само вина, а невежеството си има своето достоинство. Това може би е добре за един телевизионен сериал, но едва ли е добре за политиката ни в Европейския съюз. Сега по препоръките. Първо, разбира се, спешно трябва да преразгледаме решението да разгледаме регламента 1049, по което е докладчик господин Кашман. Неприемливо е съвета и комисията да блокират напредъка. На второ място, прозрачността трябва да бъде правилото, а поверителността изключение. Практиката днес обаче е точно обратната. Направихме много прагматични и практични предложения. Например, всяка европейска институция, включително и нашата, трябва да има а, длъжностно лице, което да отговаря за прозрачността. Имаме много служители в Европейския парламент, може да назначим някой, който а, да развива тази култура на прозрачността. На следващо място. Имам опит в съдебните спорове и считам, че се нуждаем от по-лекотени процедури за оспорване на ам, а, отказа от достъп до документи години се точат съдебните спорове. Приключвам, господин председател. И накрая бих искала да кажа, че се нуждаем от по-добри процедури за класифицирането на документите и за искането за заседания при закрити врата. По-настоящем това се определя от висши длъжностни лица. Ние обаче се нуждаем от правилник, който да разпише критерии за поверителните документи. Трябва да имаме и конкретен орган, който да упражнява контрол. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Кораца Билт. Благодаря, господин председател. Е, достъпа до документи е, е от много важно значение за увеличаване на доверието на нашите граждани в Европейския съюз. Гражданите имат право да знаят как се вземат решенията, които ги касаят. Те имат право да знаят за какво се използват публичните финанси. Дале сме още от това. Ние трябва да заявим нашата пълна подкрепа за прозрачността и достъпа до документите. А, ние даваме пример за това. Нашите заседания са публични, се излъчват по интернет, но трябва да направим и повече. Такава трябва да стане работата в другите европейски институции. Затова с призовавам комисията и съвета да напреднат с работата по регламента за осигуряване на достъп до публичните документи. Нека да отворим нашите врати, нека да насърчим гражданите да участват, нека да ги накараме да се почувстват част от общността, нека да взимаме решенията, които касаят нашите граждани по демократичен начин. Нека да работим за повече демократичност и повече прозрачност в Европа. Благодаря на госпожа Кораца Бил давам думата на господин Кашман. Благодаря, господин председател. Мога ли да поздравя Софи за отлично свършената работа, което е продължение на това, което аз опитах да направя от името на парламента. И въпреки големите компромиси, които направихме, съвета и комисията блокираха текста, но текста на, на София е отива още по-далече и София е по-авангардистка от мене и отправи е, едно послание към е, съвета. Ние искаме още повече прозрачност и е, правила. Не, никак не е очудващо, че НП се опитва да блокира този доклад. От нас имаме нужда от повече прозрачност, а не от по-малко. От какво се страхувате? За, за какво правите, че да се страхувате от това да го видят нашите съграждани? Защото в крайна сметка демокрацията е отчетност. Така че на, в заключение. Ние неправителствените ни неправителните организации непрекъснато искат достъп до документи, които, който не получават. Това пречи на тяхната е, работа и е, това само спъва тяхната работа и е, развитието на обществото. Благодаря ви. Благодаря, господин Кашман. Аз сега давам думата на госпожа Суици. Hvala vam lijepo prethodnicima da je povjerenje građana na vrlo niskoj Благодаря ви. Вярно е, че доверието на гражданите в институциите е слабо, затова се нуждаем от прозрачност. Има законодателство за правото на информация. Съгласно правото на информация, гражданите трябва да имат достъп до всеки един документ. Не мисля, че това се случва на национално равнище, нито пък на европейско. За това е редно да предприемем стъпки, за да може европейските граждани да имат достъп до всяко законодателство. Те трябва да знаят как се харчат и парите им Необходимо е да приобщим европейските граждани. По този начин ще има и по-голямо участие в европейските избори. Мисля, че това е правилният начин. Нуждам се от повече прозрачност. President, Господин председател, това е много интересна тема. Е, европейските граждани справо искат повече информация, повече прозрачност и повече достъп до е, публичните е, документи, информация, която да се дава доброволно, а не да трябва да се иска специално. Това трябва да става по начина, по който го прави парламента, но трябва да се прави от останалите институции. Софи и останалите споменаха за альтернативната проекто резолюция. Целта на нашата резолюция е да се направи разлика между достъпа до документи и достъпа до процедурите. Най-вероятно ще има нужда от още дискусии. А, а, мисля, че трябва да се споразумеем относно това какво представлява прозрачността и да осигурим на гражданите. Благодаря. Господин Питала. Транспарент. Прозрачността на извършеното от обществените власти е предусловие за по-добрата комуникация с гражданите. Този процес трябва да бъде ефективен. Всички граждани имат правото на това. Още, още повече, когато достъпа до документи е от голямо значение за тяхни лични дела. Е, но е, е, институциите като ли че ли създават едни е, неясни правила. Необходимо е обаче ние да построиме и да съградиме едно общество от знаещи и информирани граждани, които могат да вземат решение на основата на добра информация, която притежават т.е. повече прозрачност, за която ние трябва да се бориме следващия. Е Благодаря ви. Ще подкрепя доклада, защото считам, че не трябва да се прави компромис с принципа на прозрачност. Работата на политическите органи и на европейските институции, начина на финансиране и размера на финансирането трябва да бъдат достъпни до европейските граждани. Всички ние трябва да се отчитаме пред европейските граждани. Някак си е иронично, че Европейския парламент се опитва да приеме резолюция по собствена инициатива само две седмици след като гласувахме а, разширено прожно поле на член 147 от правилника. Факт е, че европейските институции имат достъп до по-малко от половината документи на европейските институции на майчиния си език. Затова трябва да сложим край по-специално на изключването на хърватските граждани от този процес. Трябва да направим всичко възможно, за да може харватските граждани да получат пълен достъп до документите на европейските институции на майчиния си език. Благодаря ви. Сега госпожа Сомер. Herr Präsident! Auch die Господин председател, е НП също иска прозрачност и винаги се е застъпвала за прозрачност. Прозрачността обаче трябва да спре на мястото, на което започва защитата на данните. Госпожо Интвелт, нали, непрекъснато настоявате за защитата на, на данните. Същото иска господин а, а, Кашман. Господин Кашман, между другото, аз се радвам, че няма да се кандидатирате за следващия парламент а, и това ще ни помогне да напреднем по отношение на защитата на данните. Вие бъркате достъпа до, до документи с достъпа до процедури. Да, разбира се, законодателните процедури са комплексни а, и да, има фази, а, които не могат да бъдат направени публични във всеки един момент, например по време на преговорите в триалога, защото в противен случай ще отворите широко вратите пред а, а, лобистите. Искате е, защи, е, да намалите защитата на личните данни, искате да разкривате публично данни, които имат отношение към конкуренцията, искате да разкривате вътрешна информация. Това са неща, които отиват твърде далеч е, и също така поставят под заплаха личните данни на служителите на институцията. Вие изобщо не се опитахте да разговаряте с е, е ЕНП, ЕНП. Оставихте се вашия колега Кашман да доминира над вас. Той всъщност написа доклада и за това ЕНП изготви собствена резолюция, която според мен отразява по-добре неща. Госпожо Зомер, госпожо Зомер, приемате ли въпрос с синя карта от госпожа Интфелд? Да, да. Първо, аз никак не съм щастлива от това, че господин Кашман ще ни напусне след 15 години по затворна работа. И второ, говорих с а, а, ЕНП, а, например с госпожа Кораца Билт и други ваши колеги. Моят въпрос е, не мислите ли, че гражданите са сами в състояние да преценят каква информация да получате и каква не и защо отказвате тази откритост. Това не означава, че всичко ще бъде открито за широката публика. За момента обаче нещата не са добре. Имаме вече съдебна практика по отношение на прозрачността. Какво мислите по този въпрос, госпожо Зомер? Колега, от 15 години съм член на парламента и съм водила преговори на много тежки трилози е, с огромно участие на различни лобита. Много добре знам за какво говоря. Да, приели сте измененията на ЕНП на колежката Корацаби. Защо? Защото това е една от колегите, които споделя вашето мнение. Но, госпожо Интвелд, вие не се съобразихте. Изобщо не взехте предвид останалите изменения предложения на ЕНП. Вие а, е, е, не черпите от извора на, на мъдростта, имате претенции за аб, е, абсолютна истина. Има някои документи, които трябва да се покажат публично, други не. Това е. Благодаря много. А сега в заключение давам думата на господин Борг господин председател, дами и господа, бих искал да благодаря на докладчика госпожа Инвалд, която наблегна на огромното значение на публичността и прозрачността в работата на институциите. Разбира се, съвета, парламента и комисията трябва заедно да осигурят необходимата прозрачност за тяхната работа. Това е тяхна споделена отговорност, която трябва да се е, въплати в правото на достъп до документи. Все повече и повече доку, документи стават е, публични по искане на гражданите. Повече от, е, обаче повече от 6000 е, а, искания има годишно. Това означава, че гражданите са все по а, осъзнават все повече своите права и комисията е тази, която дава най-широк достъп до негови е, докумен, документи. Комисията разбира се, ще, ще продължава да предоставя достъп до документите, колкото се може по-ефективно и ефикасно. Като а, също взе и взема предвид и решенията на Европейския съд, които са били е, публикувани през последните години. По времето на трилозите обаче основната отговорност е ли, е, на законодателите, които трябва да намерят доколко прозрачността и публичността трябва да е, участват в тяхната работа. Но, е, Необходимо обаче наистина да има баланс между прозрачност и ефективност на законодателния процес. Така че е, три, трите е, институции ще трябва да, обаче да прилагат едни и същи критерии, за да има база за сравнивност. Комисията е готова да, да продължи е, дискусията е, с, с всички заинтересовани страни, на основата на нейното предложение. Благодаря, господин комисар. Приключваме дискусията. Ще гласуваме утре. Следващата точка в дневния ред е доклада на господин ам, Валенса относно работата на комисията през, за пети